Ако обичате, вземете, вземете местата си, тъй като ние започваме своето заседание. Първо, разбира се, искам да ви кажа добре дошли. Надявам се, че всички сте си починали. До някъде тази почивка е нарушена от първия ни работен ден. Благодаря и на председателя на Комисията по селско стопанство – тъй като ние доста работихме през последните дни заедно. Надявам се, че всички сте прекарали добре почивката. Сега нашата комисия възобновява своята работа. Тук са и нашите поканени гости от Австралия, от Канада, от САЩ. Искам специално да им благодаря за присъствието. Както е обичайно, трябва да преминем през формалните изисквания за откриване на заседанието. Първо, разбира се, нека обявя, че по дневния ред не сме получили никакви искания за промени. Следователно, той се одобрява така, както е представен. По съобщенията на председателя ще кажа само, че имаме устен превод на 16 езика. Както е обичайно, освен това, нашето заседание може да се проследи по интернет. Днес имаме и снимачен екип, който е получил разрешение да присъства в залата – от е, френския канал Франция 24. Те ще бъдат с нас. Ако нямате нищо против, ние трябва да приемем и протоколите за предишните заседания от 15 май, 7, 19 и 28 и юни. Тези протоколи са прияти без изменения. Ако няма възражения, Приемам, че са одобрени. И сега нека премина към основната задача на нашето заседание. Както знаете, ние ще направим сравнителен анализ на процедурите по авторизиране в страните от ОИСР. Преди да преминем към самата тема, трябва да кажа, че ние няма как да не разгледаме този въпрос, защото той занимава всички членки на ОИСР, занимава ни и нас. Канадската е, юрисдикция излезе с решение по раундап. Следователно, ние сме задължени отново да разгледаме темата. Разбира се, не можем да говорим за пренос на съдебна практика от един континент на друг, но въпреки това ние можем да обсъдим нормите и да видим какво може да бъде подобрено при оценката. Оценката на молекулния състав, това са много амбициозни начини на работа, но и ние трябва да ги разгледаме. Имаме два доклада по тази тема. Единият на Барт Стас. НП също работи по темата. Ние трябва да разгледаме всички тези явления, които са от междуконтинентално значение – ние бяхме решили, както знаете, да поканим трима експерти, които да ни помогнат с дебата. Тъй като тук има доста спорни въпроси и ние трябва да можем да направим сравнение, да получим обяснения. И ето защо сме поканили Крис Паркър от Австралия. Много му благодаря за присъствието, господин Ричард Окван от Канада. Първоначално бяхме поканили заместник директорката на Канадската агенция по околна среда, но тя е заместена в последния момент – от Калифорния, извинете, но тя е заместена в последния момент, тъй като нямаше как да присъства днес. Ние искахме обаче да не се нарушава баланса на днешното заседание и именно за това успяхме да намерим колега, който да я замести. Това е господин Ричард Кегуин, също от САЩ. Той е тук и този следобед ще го чуем. Разбира се, аз трябваше да се допитам до политическите групи дали можем да приемем участието на господин Кегуин, тъй като това беше промяна в последния момент. Разговарях с координаторите. Принципно Нямаше е, възражения. Имаше проблем до някъде с ГУЕ, но по принцип ние не сме нарушили формата на заседанието. Разбира се, ние се водим винаги от демократичните принципи. Заседанието ще бъде проведено така, както беше предвидено. Затова имаме участието на господин Кегуин. Това е съвсем набързичко описанието на днешното заседание. Аз се надявам наистина днес да успеем да направим сравнение на различните процедури. Благодаря на нашите партньори, които са тук. Всеки от тях ще може да направи изложение в рамките на 10 минути. Мисля, че гостите ни са уведомени предварително за това. И тъй. Изказване от 10 минути, като ще помоля всеки да се придържа към даденото му време, след което, разбира се, ние ще чуем двамата съдокладчика. Госпожа Дюлае ще замести господин Линс, тя ще вземе думата първа и след това господин Барт Стайс. След това ще имаме въпросите от по две минути. Вие сте запознати с формата. Моля пак да се придържате към времето си. Като разбира се, при задаването на въпросите си е добре да кажете към кой точно е насочен вашия въпрос, за да получите и веднага отговора. Ако отговора обаче не ви удовлетворява, имате право да допълните своя въпрос. След като изслушаме различните докладчици, ще преминем към координаторите, които разполагат с по една минута за въпрос, а за отговор са отделени по две минути. Надявам се, че нашето заседание, въпреки промяната в последния момент, ще се проведе добре, за да можем да свършим заедно своята работа, именно съставянето на доклада, нещо, което е много амбициозно. Ако остане е, време, Разбира се, ще има и повече въпроси, но сега ще дам думата на господин Крис Паркър, който е генерален директор на Австралийския орган по пестицидите и ветеринарната медицина. Той ще представи положението в Австралия. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. В Австралия ние се водим от корпоративна схема за авторизиране. Имаме и орган, който отговаря за регистрацията и проверката на веществата. Това е АПВМА. времено е много важно да имаме съответния мониторинг това е обяснено в нашето законодателство. Необходимо е да се правят съответните тестове, за да имаме безопасни продукти. Австралийското правителство работи заедно с държавните и териториални органи, за да управлява риска. От самото начало на създаване на продукта до неговата пазарна реализация като тези органи отговарят и за наблюдението на употребата на химикалите. Имаме 29 милиардна селско-стопанска индустрия, използват се много химикали, необходимо е да има управление на безопасността, на екологичните стандарти, като ние се водим от подход основан на риска и научните данни. Съответните вещества, които са с потенциална опасност, знаем, че могат да имат своето отражение върху животните, растенията, селско-стопанските култури. Необходимо е следователно да има един структуриран процес, в който се включва научната технология, регистрацията, оценката на риска. Ние искаме да сме сигурни, че няма да има вреди. Използва се и научен метод, за да се определи регулацията и да се изчисли вероятността от вреда за хората, животните, околната среда или земеделието. Оценката, която се прави, разглежда токсичността, която се определя и като опасност, има много мерки, които също така се предлагат за смягчаване на риска. Когато продуктът може да се използва безопасно, тогава той може да бъде пуснат на пазара. Много вещества обаче са потенциално опасни. Необходимо е, разбира се, тази опасност да се сведе до минимум. От тук и мерките за смягчаване на риска. Австралия има своята регулаторна рамка. Ние знаем обаче, че трябва непрекъснато да се правят и подобрения. Освен това, имаме и предизвикателствата, свързани с климата и околната среда. Ние работим заедно с бизнеса, индустрията, заинтересованите групи, много е важно да имаме добра и гъвкава законодателна рамка, да бъде защитено човешкото, животинското здраве, както и околната среда. Селскостопанските химикали в Австралия са много важни за економиката. Имаме 59 милиарда като стойност на селскостопанската продукция – 2016 година. Дялът е 2,3 милиарда. Освен това, 17 000 са пряко заети в производството, още 7500 са непряко заети. Мислим, че стоиността ще продължи да се увеличава. В Австралия, освен това, се работи много и по растителната защита. Нашият орган винаги работи за поддръжка на иновациите в селското стопанство. Ние работим заедно с други органи, за да можем да видим какъв е риска и как да увеличим производството. Участието ни в съвместните оценки е в помощ и на нас и на нашите партньори, защото по този начин учени от Австралия и Нова Зеландия могат да работят заедно. Също така ние разработваме и различни стимули за използването на международните данни. 2017 2018 година ние използвахме различни оценки на данните, които идват от други регулатори в международен план разгледахме различните моби по този начин за различни разрешителни за продукти. Също времено подобряваме своята ИКТ система и също така насърчаваме заявителите да подават електронно своите данни. Непрекъснато работим в диалог и с международни форуми, като ОИСР. Ние обясняваме какъв, какво е нашето законодателство и доколко може да се направи допълнителна хармонизация. Същевременно ние не дискриминираме, защото знаем, че опасностите не признават граници. Австралия също времено е до някъде облагодетелствана, защото много от вредителите и заболяванията по растенията не са познати при нас. Има регионални разлики и разбира се, те ще се отразяват на нашите законодателни решения. Е, въпреки това, по-голямата хармонизация и международното сътрудничество са несъмнено важни защото те почиват и на научните данни. Благодаря. Мерси, мерси. Благодаря ви. Благодаря за изказването и за това, че се съобразихте с даденото ви време. Сега ще дам думата на господин Ричард Окла от Канадската агенция. Надявам се да бъде също така прецизен. Благодаря, господин председател, за тази възможност да разговарям с членовете на вашата комисия е, по темата пестициди и контрол на вредителите. Е, Федералният е, департамент за здравеопазване и Народно здраве извършва основните контролни функции. Контролът се е, е задача и на регулаторния орган в е, Канада, <clears throat> който отговаря за управление на вредителите. Е, също времено в е, отделните административните територии е, има създадени е, служби, които също е, допринасят за е, контрола и управлението на управлението преди разрешително за пестициди трябва да се установи, че рискът е приемлив. Това разрешително, което при определени случаи се издава, се базира на научните изследвания и на оценка на риска като се обхваща цялото развитие от е, е, производството е, на продукта до използването му от крайния потребител и начина по който се борави с него. Съобразяваме се с рамковите условия, определени от ОИСР и кодекса Има се предвид риска, както по отношение на здравето, така и по отношение на околната среда. И се съобразяваме с максимално допустимите граници с остатъчни вещества, съдържащи се и в почвата, и в културите, които се използват за храна и за фуражи. развиваме и а, други дейности а, в, в случаите, в които това е необходимо, не само регулаторна дейност а, и контролна дейност. А, предлагаме различни мерки за опасване на здравето и околната среда, за предотвратяване на пускането на пазара много важно е, е съответствието с съответните изисквания. Е, това означава не само много точни анализи на състава на съответния продукт, но и е, точни изисквания по отношение на етикетирането и спазване на тези изисквания. Работим съвместно с останалите регулатори в страните от ОИСР, както и с утвърдени институции в тази сфера, като ЕПСА и Кодекс Алиментариус и съответните комитети към него. Новите научни изследвания, новата информация се проучва внимателно, взима се предвид както по отношение на е, отделните активни вещества, така и по отношение на готовите продукти. И на всеки 15 години се извършва повторна проверка върху е, е, старите, е, получили вече разрешения продукти следим внимателно развитието в страните от ОИСР. Знаем, че е, в някои от е, тях е, има много гласове в полза на забраната на всички пестициди. Докладите на ОИСР ни помагат да следим новото развитие по отношение на околната среда и на здравето и евентуалните рискове Провеждаме е, публични консултации във връзка с е, оценката на риска, с управлението на риска и преди да се вземе крайното решение. Правим всичко, което е по силите ни, за да получим максимална информация за е, съответното вещество или продукт. И след като е взето окончателното решение за издаване на разрешително или за отказ, може да се поиска повторна проверка. Канадският регулаторен модел залага на партньорството с страни като САЩ, Австралия и страните от Европейския съюз, а също и институцията, която отговаря за тези въпроси, ЕФСА, с нашите партньори ние се опитваме да съгласуваме действията си и се ръководим най-вече от основния принцип опазване на здравето и околната среда. Приключвам с тази кратка презентация, господин председател, с думите, че съм на ваше разположение за въпроси. Благодаря. Господин Калуин, преди да ви дам думата, исках да кажа, че малко особена ситуацията ви. Тръгнали сте вчера. Колегата ви от Калифорния трябваше да е тук. Имаше ангажимент да се дойде тук при нас, отвъд всичко и американската система. Искам да ви благодаря за това, че сте тук, тъй като никак не е било просто да дойдете е, от вчера до днес, да прекусите Атлантика за тази цел. Благодаря ви за присъствието. Давам ви думата. Благодаря, благодаря ви е, за милите думи. За мен е чест Колегата с удоволствие щеше да присъства, но за съжаление има други ангажименти. Подобно на системите, за които чухте от колегите от Австралия и Канада, САЩ използва също подход, който се основава върху риска, за да прецени е, безопасността на навлизащите на пазара пестициди. Грижим се за околната среда, за гражданите, правим оценка на риска и тя е в основата на нашата работа. Регулаторният процес почива върху два законодателни акта. Първият е, е максимално допустимо остатъчно вещество или толеранс, както се казва при нас. Тоест, когато има такъв минимален толеранс, няма да има някакви е, вредни въздействия. Когато регистрираме продукт в земеделието или за друга пестицидна употреба, трябва да се вземе решение дали използването, така както е описано на етикета, няма да доведе до вредни въздействия. Нашата програма се е съсредоточила върху множество продукти за растителна защита, но и продукти, които се използват в болници за дезинфекция на медицински устройства и апарати за контролиране на насекоми, както и такива, които се използват от хората, за да се пазят от вируса на Зика. В САЩ също оценяваме и токсичността на биопестицидите. Те е, все повече участват в програмите за управление на вредителите в САЩ. Регулаторните решения се подкрепят от оценка на рисковете, като се прави оценка на токсичността или опасността, както и излагането. И всъщност едно съчетаване на тези два елемента ни води до законодателно или всъщност нормативно решение. Етикетът за нас е закон, т.е. очакваме, че ще се следва описането на етикета. Така ще се помогне и за спазването. И на федерално, и на щатско ниво се полагат усилия да се помогне на потребителите да спазват описаното на етикета. От гледна точка на използването на пестицидите, отделните щати имат възможност да разследват различни случаи на злоупотреба с пестициди след федерална регистрация се прави в някои случаи щатска такава. Работим заедно с колегите от другите служби, които отговарят за храните, следи се за остатъчни количества на пестициди в храните. Ето искаме да има спазване на законодателството и е, максимално достъп, допустимите остатъчни количества да се спазват. Както каза колегата от Канада, правим оценка също повторна. Преразглеждаме това, което е на пазара, веднъж на 15 години. Този първи цикъл от 15 години ще изтече през 22 година. Ще се направи оценка на 725 активни вещества. Основен елемент на законодателния процес при нас е прозрачността – когато получим заявка за регистрация на ново активно вещество, оповестяваме на обществеността, че сме получили такова искане и преди да се вземе решение, публикуваме оценката на риска и предложението за решение. Във всеки един от случаите се дава достатъчен срок за преразглеждане. Когато обаче започне това преразглеждане, имаме 3-4 срещи с обществеността, за да може хората да участват активно при преразглеждането на разрешенията. Насърчаваме обществеността да коментира доколко е достатъчно добре направено мащабизирането, даваме им възможност да посочат други изследвания, които са важни и би трябвало да се включат при преоценката. Що се отнася до оценката на риска, също се обръщаме към обществеността преди да вземем крайно решение. Други аспекти на участието на заинтересованите страни в САЩ също са важни – много често се консултираме с съвещателни комитети, поне два такива, за да подобрим процеса и научно, и от гледна точка на изготвяне на политиките. Имаме една програма за диалог за пестицидите, където са представени различни групи, потребители, регистрирани щати отделни, други федерални агенти, които могат да извършват надзор на пестицидите. Имаме и научен съвет, който редовно подава необходимата информация. И накрая сътрудничество. Сътрудничеството е изключително важно, за да продължим да подобряваме този процес. Сътрудничим си с страните от ОИСР. Имаме и двустранни отношения последните 25 години с Канада. Процесът при нас се подобри. Започнахме да работим с отделни щати, които често правят оценката на риска сами, например Калифорния. Това подобрява качеството на научните изследвания. Благодаря, председател, че ми дадахте възможност и очаквам въпроси от вас. Мерси, мерси а Благодаря. Благодаря и на тримата, които се изказаха. Нека сега да продължим, за да не забавяме работата. Сега ще дам думата на Анжелик Делее от НП като съдокладчик. Благодаря председателю. Както казахте, колегата не може да присъства и за това ме натовари да взема от негово име думата. Два елемента ще засегна след презентациите. Благодаря и на тримата изказали се. Говори се за... Един от учените от Австрия казва, че Европейския съюз има една от най-стриктните процедури за разрешение на фитосанитарни продукти, но смята, че може и да се подобри от тук на сетне. Според вас, какви са практиките, които съществуват във вашите държави, от които можем да почерпим ние в Европейския съюз опит. Имам и по-конкретен въпрос за представителя на САЩ. Съжаляваме, че колегата от Калифорния не е сред нас. Знаем, че Калифорния има една система, която е много по-стрикна от тази в останалите щати и е различна. Може ли да ни обясните каква е разликата между калифорнийската система и другите и защо е тя специална? Може ли тя да ни вдъхнови и вас и нас, за да подобрим качеството на нашите системи? Благодаря. Давам ви думата да отговорите. Благодаря ви за въпроса. Това, което сме установили като най-добри практики при нас е да се възползваме от възможността обществеността да участва в този процес да покажем работата си, да покажем оценките, които са детайлни и да поискаме от тези, които искат да ни критикуват, да ни критикуват, защото да кажат какво мисля. Тоест, включването на различни заинтересовани страни е най-добрата възможност за по-добро вземане на решение. Сега за Калифорния. Штата Калифорния използва също подход, който почива върху риска. По щатско законодателство се прави втори преглед след регистрация на ниво САЩ, т.е. на ниво федерация. Те често правят изследване, много сходно на нашето, като това, което се прави на национално ниво – но понякога имат и отделни щатски изисквания, които почиват на тяхната география, която изисква допълнителни е, елементи да се включат при оценката на риск. Merci. Sur la première question. Благодаря. По първия въпрос искате ли да кажете нещо? Господин Паркър, искате ли нещо да кажете? Че we, um... Господин председателю, не сме оценявали независимостта на американската система и не мисля, че ние можем да ви кажем как вие да си правите системата. Аз с удоволствие ще обясня нашата система, австралийската, ако това ще ви помогне на вашата парламентарна комисия, но не мисля, че като регулатор в Австралия мога да давам съвети за това как европейците да си структурират системата. Една от силните елементи на австралийската система е, че почива върху риски, върху научни факти или научни изследвания. И това са много важни елементи, които всяка една регулаторна система трябва да включва. Мерси, месье Окен. Благодаря, господин Окен. Thank you, uh, thank you, Mr. Благодаря, председателя. Благодаря ви за въпроса. Подобно на колегите, аз не мога да правя сравнения или какво може да се подобри, мога да кажа само няколко неща за това, че последното десетилетие и Канада и други държави от ОИСР работят заедно с държави членки на Съюза по съвместни научни прегледи. И през този период мога да кажа, че съм забелязал, че вашата система включва много високо ниво на научни изследвания на спазване и всъщност показва как сходни държави могат да правят сходна оценка на риска. И трябва да кажа, че висок професионализъм съм срещнал сред всички онези, с които съм говорил и работили по този процес. Е Благодаря. По този първи въпрос искате ли вие да кажете нещо? Председателя, аз отговорих на този въпрос, бях първи. Господин Стас. Uh, uh, благодаря. Искам да благодаря на всички оратори за техните изказвания. Имам конкретен въпрос към представителите на, защита, на Агенцията за защита на околната среда. Знам, че Федерален съд на 10 август постави решение, че правителството на Тръмп заплашва е, здравето на хората, като е, поддържа на пазара един продукт. Има много доказателства, че дори малка експозиция може да е вредна за е, мозъка на бебета. Затова съда в в Сан-Франциско забрани Клод Перифос и трябваше той да бъде изтеглен от пазара в рамките на 60 дни. Администрацията на Обама през октомври 2015 година предложи да забрани пестицидите, които се използват за храни. Това бе подкрепено, доколкото знае, от 9 учени от Агенцията за закрила на околната среда това бе записано в един меморандум за оценка на риска. Малко след като президент стана Доналд Тръмп, администраторът Скот Пруит, назначен от Тръмп, каза, че няма достатъчно доказателства, че не трябва да се използват пестициди. Съобщението на администратора на ЕПА дойде след една среща с председателя на ДОУ Лайврис, който е написал, така се говори, чек за 1 милион долара за тържествената церемония по стъпане длъжност на Тръмп. Искам да попитам доколко Агенцията за опазване на околната среда е независима, след като си спе, сменят становището с влизането на нов президент е, или нова администрация, или когато има въздействие от лобисти от е, тази индустрия. Мерси. Благодаря. Thank you for your question. Благодаря за въпроса. Системата в САЩ почива върху оценка на риска. Получихме множество коментари в отговор на предложението си да се премахнат максимално допустимите остатъчни количества за глифосат. Някои подкрепяха това решение, други не. Разглеждаме всички становища, които се подадоха. Има съответен период, за да се премахне това правило. Споменахте и решението на съда в Калифорния, 9 съдебен окръг. Ние разглеждаме това решение и ще видим какви ще бъдат следващите стъпки. And let me just correct, uh, I believe I said glyphosate, but I... Че казах глифосат, но исках да спомена другото, другия препарат, който казахте вие. Sorry. Павел Поктон, рампасаман Симона Бонафе. Симона Бонафе е заместена от вас. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Много е хубаво, че при нас са представители на UBCA, но моят въпрос е как вие решавате много трудния проблем с конфликта на интереси. Ще ви дам и конкретен пример с участието на наблюдател от ваша страна по време на консултациите, извършвани от ЕФСА по глифозата. Това е господин Роланд. Но господин Роланд, както знаете, имаше а, своите връзки с индустрията и Монсанто, които съвсем не издържаха проверката на конфликта на интереси. Затова ще попитам как беше възможно един учен като господин Роланд да бъде определен от страна на САЩ като наблюдател. Вие не знаехте ли за това или може би не ви интересуваше? А, няма ли някакъв, някаква система, така че да може да се избегне а, едно такова положение. Благодаря ви. Аз много отдавна познавам доктор Роланд и той вече не е служител на Агенцията по защита на околната среда при нас – но работи много дълго преди пенсионирането си. Трябва да кажа, че всички е, старши служители редовно представят декларации за финансовите си интереси, за да сме сигурни, че няма никакъв конфликт на интереси. Освен това, всички служители които са по програмите за пестициди, знаят, че има забрана те да имат каквито и да било интереси в тази област извън пряката си работа. Що се отнася до принципността на нашите учени, то това е нещо много важно и обучаваме своите служители редовно, е, за да знаем, че ще има принципност и прозрачност в тяхната работа. Винаги, когато възникнат някакви съмнения, ние е, същевременно правим своите проверки и освен това разчитаме и на медиация. Но ние искаме да сме сигурни, че научният анализ по никакъв начин не е повлиян от външни интереси. Благодаря ви. Павел. Благодаря но как ще коментирате съобщенията по електронна поща, които излязоха в медиите между Монсанто и господин Роланд? Не съм запознат с тях, така че не мога да отговоря на въпроса ви. Благодаря. Госпожа Макинтайр, заповядайте от името на ЕКАРЕ. Благодаря ви. Моят въпрос е към доктор Паркър и е във връзка с нашите писмени въпроси, публичното и частното финансиране, съответно на научните изследвания. Моят въпрос към вас е следния – Смятате ли, че когато научните изследвания се финансират по частен път, тук винаги има потенциал за конфликт на интереси? И що се отнася до публичното финансиране в Европейския съюз, нещо, което ние разглеждаме в момента, какви са ползите? Във вашия отговор казвате, че това ще освободи до голяма степен научните изследвания, но означава ли то, че ще имаме различен вид научни резултати или те ще си останат същите научни резултати? Благодаря ви. Ние смятаме, че заявителите са тези, които трябва да докажат, че техните продукти са безопасни и ефикасни. Това е тяхна отговорност и те трябва да го направят за своя сметка, ако искат да участват на австралийския пазар. Следователно, трябва да се извършат необходимите научни изследвания върху продукта. Нашата работа е да се уверим в качеството на научните данни, като се водим от най-добрите научни принципи и оценката на риска. Can I just come back on that and... Ще видя дали мога да доразвия въпроса си. Ако Европейският съюз реши всички научни изследвания да се финансират публично, а не по частен път, както се случва сега, ще имате ли по-голяма увереност в научните резултати? това как Европейския съюз ще реши да получи съответната научна информация за регистриране на продуктите си е работа на Европейския съюз. Аз не мога да се произнасям по стоиността на научните изследвания. Само ще повторя нашата работа като регулатори в Австралия – е да сме сигурни, че сме способни да установим доколко продуктът е оценен надлежно. А иначе аз не мога да се произнасям, доколко науката, ако се финансира публично или частно, е различна. Науката си е наука. И ние сме е, регулатори. Благодаря ви. Госпожа Волтман се замества госпожа Рис. Заповядайте. Благодаря ви. Благодаря много и за дадените обяснения. От това, което казахте, разбирам, че вие се водите повече от риска. Има какво да научим тук. Моят въпрос е конкретно към австралийския представител. Един от трите критерия за оценка е възможността за заплаха. Когато решавате какви да са отношенията между Австралия и трета страна, ако има опасност, този продукт не се авторизира в Австралия. Австралия би ли авторизирала обаче Roundup, ако Европейския съюз го забрани? Много важен въпрос. И към другите двама представители още един въпрос, свързан с точка 31 токсичността при животните. Не трябва ли тези практики в крайна сметка да се сведат до минимум и да се заменят от други? Благодаря. Благодаря. Работата на АПВМА е да правим оценка на продуктите, които се внасят в Австралия. Ние сме независими от Министерството на земеделието. Министерството на земеделието обаче отговаря за сертифицирането при внос от трети страни. Благодаря ви. Имаше и втори въпрос, така ли? An Аз не получих отговор на втория си въпрос. Um, chair, I, as, as I heard both questions, I believe I've answered them uh, fully. Аз а, смятам, че отговорих и на двата въпроса напълно изчерпателно, доколкото съм ги чул. I believe you also had a question about some of the work that the U... Вие като че ли имахте и е, въпрос по отношение на работата на САЩ и други страни за намаляване на токсичността при тестването при животни. В САЩ имаме обширна програма е, за набелязване и замяна на е, цял набор от процедури при изпитвания върху животни. Някои от тези видове изпитвания не се прилагат, защото при тях има токсичност. Не ги използваме при анализ на риска. Благодаря. Заповядайте. Господин председател в Канада, подобно на САЩ, ние отчитаме, че са необходими някои изпитвания с млади животни, за да се оцени риска. Така че подобно на САЩ, обаче ние имаме и своята програма за внимателен преглед на необходимостта от изпитвания върху животни и мога да кажа, че вече сме осъществили съществен напредък. Благодаря. Благодаря, госпожа Азикамп. Благодаря, господин председател. Благодаря за вашите експозета. Вие знаете, че ние имаме за задача тук в нашата комисия да проучим критично процедурите за издаване на разрешителни. Най-вече европейската процедура за пускане на пазара на пестицидите. Имаше немалко така, тревоги във връзка с оценката на риска на глифосата, подготвена от ЕПСА и тревогите на индустрията в това отношение. Ще ми позволите, може би, да задам няколко въпроса. Първо към представителя на Австралия. Вие говорите за това, че използвате най-вече е, подхода, е, основаващ се на е, анализ на опасността. Какво ще кажете за оценка на риска в тази връзка? Освен това, по отношение на глифосата, задавам въпроса към Канада. Ние започнахме да мислим евентуално за промени е, във връзка с процедурите за издаване на разрешително. При вас имам ли такива мисли и идеи? Извинявам се, господин председател, ако съм бил неясен, като съм говорил за основата на австралийското законодателство. Нашата система не се основава на подхода, е, основа на опасността, напротив – това е подход основан на риска. Надявам се да съм бил по-ясен сега. Госпожо Хазекамп, искате ли да допълните въпроса си? But I still are waiting for the answer from the EPA. Аз изчаквам обаче отговора и на Американската агенция по околна среда. Благодаря ви. Ние в САЩ съвсем наскоро завършихме допитването си в контекста на глифозата. Сега разглеждаме резултатите и се надяваме през следващите няколко месеца да вземем решения възоснова на подхода основан на риска. А последното дело, за което стана дума, е частно дело, по което правителството на САЩ не е страна. Следователно, имайте предвид, че правителството на САЩ не прави коментари по частни съдебни дела. Съжалявам, вие казвате, че не сте страна, но беше ясно, че в този случай се твърдеше, че Монсанто са виновни за болести след използване на глифозат. Ставаше дума за рак и връзката му с глифозата. Може би правителството на САЩ не е страна по делото, но вие трябва да имате някаква представа за последиците от употребата на глифозат в САЩ. Както вече казах, ние току-що завършихме своето обширно обществено допитване по оценката на риска. Ще разгледаме всички получени информации и така ще определим следващите си стъпки по управление на риска при глифозата. Благодаря ви. Колегата Педичини за СПД. Благодаря. Имам въпрос, който мисля, че се отнася и за тримата оратори. Благодаря им, че са днес сред нас. Глифосадът бе оценен като неканцерогенен от вашите национални органи. Затова искам да попитам за повече подробности процедурата, по която сте изследвали активното вещество. Настане нашата комисия по-рано. Разбрахме, че съществуват 750 различни формули или на пестициди, които съдържат глифосат. В Европейския съюз имаме система, която предвижда отделна оценка на активното общество и след това на крайния продукт, фитосанитарния продукт. Имайки предвид огромният брой коформуланти и те могат да бъдат хиляда пъти, поне така ни казаха, по-токсични от активното вещество само по себе си. Искам да попитам какви са процедурите за оценка на другите участници във формулата или другите съставни части, които се използват във вашите държави. Тествате ли ги във вашите страни, за да стигнете до тези решения, които за нас са изненадващи? Тоест, преди да дадете разрешение на един продукт като цяло, а не само на активното му вещество, и имайки предвид, че тук има голям риск за много граждани, за голямата част от населението, всички бихме се съгласили, че е нужна сигурност. Да, има ли сигурност по вашия метод или няма? Мерси, благодаря. Мисля, че въпросът беше поставен и на тримата ни гости. Заповядайте, господин Паркър. Благодаря, господин председател. Както казахме и в своите отговори, представени предварително, австралийската система изисква да регистрираме активното вещество първоначално и след това да регистрираме продукта продуктовата формулировка. Така че при всяка формулация, стигна до нашия пазар, се прави пълна оценка на безопасността. Ние сме убедени, че сме разгледали по-отделно абсолютно всеки един продукт на австралийския пазар, както и всяко едно активно вещество. Следователно всички продукти, всички формулации. Точно така. Господин председател, в Канада също имаме процес за оценка на риска, а активното вещество едновременно е подложено на анализ. Ние разглеждаме всичко едновременно – моделите на употреба, формулациите на продукта. Имаме и специфични изследвания за формулантите при тези продукти и дали те могат да бъдат вредни. време имаме своя списък от вещества, които не са позволени, защото тяхната вредност вече е установена. Господин председател, в САЩ процедурата е много сходна с тази в Канада и Австралия. Ние извършваме оценка на риска на активното вещество, както и отделни оценки на риска на съставните вещества. Им прави се оценка и на изследванията на токсичността на формулациите. Благодаря ви. Господин Майер за НСЕ, заповядайте. А, всъщност не е тук. Преминаваме към координаторите. Анжелик Дюлее, Това е втората група въпроси. Да, сега ще говоря като координатор. Имам два въпроса. ОИСР имаше своите препоръки по темата, която разглеждаме днес в комисията. Страните по ОИСР би трябвало, може би, да изпълняват едни и същи норми, като се имат предвид договорите за свободна търговия. Смятате ли така? И на второ място определението на неприемливия риск. Е, вие казахте е, няколко думи за това, но аз не съм сигурна, че те бяха достатъчно изчерпателни. Как ще определите неприемливия риск? Благодаря. Chair, I'll respond to the second. I might just ask if the first question is uh, repeated for me, please, but if I first may respond. Ще отговоря на втория въпрос. Първия може би трябва да бъде повторен още веднъж. Неприемливият риск е свързан с това, че опасността от определен химикал няма как да бъде смекчена чрез други мерки, независимо дали става дума за продукт или химикал – е необходимо да са налични мерки за смекчаване на риска, които са безопасни. Ако такива мерки са невъзможни, продуктът не се регистрира в Австралия. Благодаря, господин Окван. Благодаря за въпроса. По първия въпрос за стандартите, нашата агенция разработва стандарти за безопасност на храните и използване на пестициди. Те не са пряко свързани с договорите за свободна търговия. Ние се водим от оценката на риска и потенциалните здравни проблеми. А що се отнася до неприемливия риск, аз съм съгласен с колегата от Австралия, що се отнася до решението възоснова на това, че риска не може да бъде смекчен. А това как да се определи приемливия и неприемлив риск, то вие знаете, че в някои случаи рискът се смята за пренебрежимо малък. Например, когато се прави оценка при заболявания от рак 1 на 1 милион може да се смята за приемлив или за неприемлив риск. От гледна точка на САЩ, системата мога да кажа, че е много подобна на това, което описаха вече моите колеги, така че нямам какво да добавя. Павел. Благодаря. Павел Пок. Благодаря, господин председател. Трябва да кажа, а, така, доста а, хубава е кар... картина се очертава. Три агенции, които които а, подхожат по а, един и същи начин по отношение на активното вещество и оценката на активното вещество. И също времено имаме едно съвсем друго съдебно решение, което за мен лично е противоречие. Е, как е възможно да не се предприемат някакви е, мерки в резултат на това е, съдебно решение по отношение на производителя? Как съда в крайна сметка е стигнал до извода и това е заложено и в съдебното решение, че става дума за опасен, за вреден продукт? Радвам се, че мога да отговарям. Аз вече е, така, очертах въпроса е, и отговора е, в моето експозе в началото. Регулаторната система в Австралия се основава на риска. А не се ориентира по правната и съдебната система на САЩ. По въпроса за глифозата и решението на Калифорнийския съд. Може да се каже, че ние всъщност не сме го включили в нашата оценка на риска, тъй като става дума за решение на един съд в друга страна по отношение на глифосата. Преди много години бяха направени много е, сериозни проучвания. Е, има повече от хиляди, е, повече от няколко хиляди, така да се каже, е, проучвания и е, не бе доказано е, твърдението на Калифорнийския съд. Ако става дума за нови научни изследвания, които водят до други резултати, е, естествено ще ги имаме предвид в оценката на риска, но е, в случая става дума, както казахме, за съдебно решение на е, съдебна инстанция от друга държава. От гледна точка на САЩ ние приключихме с публичните консултации във връзка с оценката на риска, която осъществяваме при нас. Продължаваме да анализираме нещата и в края на годината ще излезе вече с окончателно решение. Е, Това засяга всички ни. Да, юрисдикцията е друга но се задават и въпроси за това. Има много процедури, има елементи, които са научни, които са спорни. Тоест в момента има спорове по тях, научни спорове, които са реални, но има и елементи, които не са научни. Това са елементи, които са очакванията всъщност на обществото. Мисля, че всички са запознати с тази тематика. Трябва да се гарантира човешкия живот. Това са проблеми, които всички си задаваме. Не са дребни тези елементи. крайна сметка всичко зависи от вас. Вие трябва да задавате въпроси върху всички тези процеси, всички агенции заедно, тук, при нас, при вас, на отделните континенти. Доколкото разбирам, всъщност това е въпроса на господин Пак. Това е всъщност това, в което се намираме. Вярно е, че това е един процес на залагане на законодателство. Това не е някакво комюнике. Това са очаквания в обществото, които са в сърцевината на проблематиката. Трябва да се спазва законодателството. Да, но има и научни аспекти, но има и вътрешни аспекти, защото някой в крайна сметка е произвел тази молекула, което пък оказва въздействие върху канцерогенността. Трябва да следваме процесите, защото си задаваме въпроси така. И това поставя въпрос върху нашата работа, а ние носим отговорност. Всъщност това исках да обясна по въпрос на господин Пок. Дам думата на госпожа Макинтайр. Това не беше отговор, чисто и просто исках да кажа нещо. Макинтайр? Антека координатрис, Вие сте координатор, заповядайте. I, I... Благодаря. Предполагам, че въпросът се отнася до всеки от нашите гости. Ще помоля за изясняване и уточняване на различните е, процеси във връзка с оценката е, и как е, се случва всичко това на практика на всеки 5 е, години или други интервали е, е, вие провеждате една оценка на риска при вече разрешени продукти. От какво се ръководите вече при тази втора оценка? Какви са мотивите ви да я предприемете? И става ли дума за индивидуални продукти или за активни вещества? отново и съставните им части. Господин Паркър, отговаряме циклично. Всеки един от вас взема думата ни след друг. Благодаря, господин председател. Оценката в Австралия става на основата на новопоявили се изследователски проучвания и заключения е, преценяваме всички тези научни изследвания, които е, според нас са съществени е, и биха могли да променят предишната оценка. В крайна сметка става дума за химикали, за различните съставки на готовите продукти. Всичко това естествено се има предвид когато предприемаме повторна оценка, естествено ръководейки се от целта опазване на здравето и околната среда. В Канада, господин председател, аз споменах това вече в началото, ние сме задължени да провеждаме една такава повторна оценка на 15 години, като правим оценка както на готовия крайния продукт, така и на отделните е, съставки и активните вещества. И оценката на риска е, след 15 години е същата, както и когато става дума за пускане на пазара на даден продукт. В САЩ подходът е много подобен на е, подхода, който следва регулаторът в Канада следим научните изследвания е, във връзка с отделните продукти и е, съставки. Е, извършваме оценка на всички съставки. И в момента, в който получим информация, че е възможно да има различия по отношение на оценката на токсичност във връзка с дадено вещество, съставка, продукт, за разлика от предишни научни изследвания, предприемаме втора оценка. Госпожа Макинтайр, ще се върна отново на този въпрос. Доктор Паркър и представителя на САЩ ще попитам. Съдът в Калифорния се е произнесъл, може би, на основата на някаква втора оценка или е поискал втора оценка. Как изглеждат и нещата във връзка с оценката по отношение на глифосата в Австралия? В САЩ ние провеждаме независим процес на оценка на риска. В момента казах, че вървят публичните консултации. Те приключиха. Ние оценяваме резултата от тези публични консултации. В началото на 2019 или края на тази година ще имаме окончателен резултат. За Австралия, господин председател. Ние следим а, научните изследвания а, и а, за, за, до този момент не а, сме установили сериозни причини да а, извършваме нова оценка и да взимаме ново решение по отношение на глифосата. По отношение на втората част от въпроса, мисля, че той съдържа до голяма степен хипотетични елементи и не би трябвало да се спекулира. Госпожа Хасенкамп, да, благодаря. Връщам се на процеса. Във всички страни, включително и в Европа, е, нещата изглеждат така. Обикновено е, от едната страна е обществеността или науката, от другата страна е индустрията. Е, Монсанто е типичен пример в това отношение. ДДТ е, е, на времето се използваше много. Междувременно е, знаем, че ДДТ е много вреден продукт за околната среда, за здравето на хората. На времето индустрията го отричаше. И ето, че е, отново е, се повтаря историята с е, някои пестициди. Е, Организацията Food Watch излезе с едно съобщение за е, евентуални опасности за е, здравето и околната среда и за това, че в много отношение Европа изостава или е, просто си затваря очите, защото много от пестицидите, които се разпространяват и са пуснати на пазара, крият неприемлив риск за хората, за тяхното здраве и за околната среда. Така че на две, на три години има нужда да се извършва една нова оценка. Процедурите са различни. През юни 2018 са пуснати на пазара и са получили разрешителни много-много активни вещества, които всъщност не са подложени на истинска оценка на риска. И затова задавам, така да скаже, е, въпроса. Тези дълги интервали или бавенето или нежеланието да се извършва повторна оценка, дали се дължи в крайна сметка на това, че е, капацитетът е ограничен за извършване на по-чести оценки или е, има известни други проблеми във връзка с е, съответната промишленост или с издаването на разрешенията. Бихте ли ни казали нещо повече по отношение на интервалите за оценки? Господин Парк? Краткият отговор е не. Нашата система е по-различна. По-различна и от тази в САЩ и в Канада. Ние имаме е, с САЩ един общ механизъм за взаимно информиране е, Австралия извършва преглед на съществуващите е, и разпространени на пазара химикали, е, когато има определени нови резултати от нови научни изследвания, които изискват една нова оценка на наличните на пазара продукти или химикали. Канада е една от страните, която по закон е, е, е компетентният орган е задължен да извършва повторна оценка. Да, защо е толкова дълъг период? Просто отговорът е да. Действително, нашите ресурси са ограничени. Ние са опитваме да насочим вниманието именно към е, определени химикали, е, е, които представляват, така да скажа, източник на повече тревоги. Но от друга страна мога да ви уверя, че ние сме действително един от двигателите на процеса за приемане на по-стриктни стандарти в международен план. Бих могъл само да подкрепя казаното от е, колегата от Канада. Ние се опитваме да е, се ръководим от е, необходимостта от допълнителна информация. В някои случаи е необходима повече информация, повече данни, в други случаи по-малко. Нашите ресурси доколкото а, ни позволяват а, те, м- се използват именно за оценка на определени химикали, продукти и активни вещества. Въпросът, който зададохте, колко човека работят в агенцията, които се занимават с изследванията на пестицидите? За да видим колко са големи агенциите ви. Um, chair, I wouldn't actually have those figures with me, but I'm very happy. А, нямам а, точни данни, но ще а, е, предоставя тази информация чрез нашето посолство. Допълнително. Най-общо, най поне. Като служба, колко човека работят? В агенцията, изобщо. Най-общо без да са служителите в моята агенция, ръководената от мен агенция. Но не всички активно участват в оценката, може би. Very happy to provide you. 15% от тях участват именно в оценката на риска. Малко повече или малко по-малко. Um, in Canada, we, uh, the Pest Management Regulatory Agency has a 400 са служителите. Е, говоря за целият персонал, като една част от е, тях е, работят в научните звена. един съществен дял от цялата работа е всъщност свързан с анализ на научните резултати от проведени изследвания и използването им за повторна оценка. В нашата агенция ЕПА работят приблизително 600 души. По-голямата част от е, е, персонала е заета с научните изследвания. Те са научни работници, които се занимават и с проучване на правните разпоредби, е, но и с оценка на риска. Не разполагам в момента с точни данни, за да мога да кажа толкова и толкова души работят в регистрацията, толкова и толкова в оценката на риска или в анализа на научните изследвания, но ще ви предоставя допълнително тази данни. Euh, Госпожа Ривази, моят въпрос е конкретен. Правите оценки, правите повторни оценки. Колко пестицида сте забранили? Забранявали ли сте пестициди и колко? След това говорите за оценка на риска също време говорите за приемлив риск. Цитирахте цифри. Едно, един смъртен случай на един милион. Какъв риск поемате? Или този риск е по-голям? Дали става дума за рак или става дума за мутагенната страна, за генотоксичната и други такива? Като говорите за приемев риск, какво е какъв е този риск? Един смъртен случай за един милион. За вас колко смъртни случаи трябва да има, за да е приемлив? Когато правите повторна оценка на пестицид, казвате, това ще го забраним, за да кажете това колко човека трябва да са починали. Или ако искаме да правим повторна оценка. Имам един конкретен въпрос за Американската агенция – Съжалявам, че няма представител на Калифорнийската агенция. Защо? Защото Калифорнийската агенция казва, че е, глифосатът е канцерогенен. И в същото време ние искаме да уведомим потребителя и искаме на етикета ясно да е казано за потребителя, че Roundup е канцерогенен. Монсадно заведе дело срещу решението на тази агенция – и те спечелиха, защото няма етикетиране. Но всичко почива върху този списък от страни, че е канцерогенен. Значи имаме Калифорния, имаме други, имаме Федералната агенция. Каква е вашата позиция? Искам също да разбера дали сте забранили пестициди и колко пестицида са били забранени. По първия въпрос заповядайте че um, Господин председател, кратки отговор на въпроса. Без да казвам от кога до кога, да, забранявали сме химикали. Последните няколко седмици променихме използването на някои от химикалите и забранихме използването при определени култури. Това е постоянна работа и ако това е важно за вас, ще ви дам и цифри, но за съжаление в момента ги нямам. красти отговор е да, забранявали сме химикали. Това е процес, който тече при нас. Част от тях а, са забранени само за определени реколти, а, защото имаме данни за това, но това е процес, който постоянно тече за нашата агенция. Гледаме много сериозно на този въпрос. Благодаря. По първия въпрос, като колегата, нямам конкретни данни за броя на активни вещества, които сме забранили. Но се случва след оценка на риска да изискаме постепенното изтегляне на активни вещества. По-често става дума за ограничения или неизползването на това активно вещество или този продукт за определен вид култура – Тоест, по-често ограничаваме ползването, а не забраняваме. т.е. да не се използва а, в градски райони или нещо подобно. Не всички активни вещества, които се предлагат за одобрение в съответните страни, биват одобрени. В Канада, например, около 15% от заявленията, които се подават, в крайна сметка не стига до желания резултат за заявителя. Но това е постоянен процес, както каза колегата. Гледаме активното вещество, гледаме продуктите и в резултат на оценката на риска постепенно извеждаме от употреба определен продукт или пък го оставяме на пазара, като има повече ограничения за неговото ползване. And in the United States, uh, it's... В САЩ системата е много сходна на това, което обясниха колегите от Австралия и Канада. Аз също нямам пред мен броя на активни вещества, които сме забранили. също ще е полезно да кажете кой период ви интересува. Преминавам през процес на повторна оценка и понякога решението се взема да се забрани определен химикал във всички продукти, т.е. цялостно. Често също така се прави промяна за конкретен продукт и ли премахването на определени употреби или начина по който може да се употребява. Т.е. може да решим, че не може да се разпръсква във въздуха и да има въздушно разпръскване, но пък може да се използва, да речем, директно в почвата. Или пък може да има ново изискване за хората, които всъщност извършват пръскането и за тях да има съответно, съответно облекло за по-голяма безопасност. Също други ограничения могат да се добавят на етикета. Определени употреби могат да се премахнат, ако се установи, че риска е неприемлив. Е, различни механизми има. Може постепенно това да стане е, и да се забрани в САЩ. Може ли да отговорите на втория въпрос на колегата, тъй като так му имахте думата? So I believe the second question Смятам, че вторият въпрос беше свързан с конкретно изискване в щата Калифорния, което се прилага не само към пестицидите, но към множество вещества, които може би са класифицирани по определена система за оценка за предизвикващи определени видове ефекти. В щата Калифорния има изискване не само за пестицидите, но за други вещества. Тоест, ако агенцията определи, че нещо е канцерогенно, по щатското законодателство на Калифорния има определени уведомления, които се изискват по щатско законодателство, които да се разпратят. Един от тези механизми може да бъде тази информация да се включи, ако е пестицид, на етикета му. Но има и други механизми за информиране на обществеността и не само посредством използване на етикета. Това, което ме изненадва е следното. По калифорнийското законодателство възможност, когато се сметне за канцерогенен един а, а, продукт, това може да се напише на етикета. Но пък Монсанто завежда дело и иска това да бъде забранено. Тогава човек си задава въпроса. Ето защо Монсанто не иска да се сложи тази а, информация там, след като законодателството е такова. Тоест има голяма фирма, която не иска да спазва законодателството на страната. Ето това означава това според мен. И това е много сериозно, чисто демократично погледнато. Това не беше въпрос, нали? Това беше констатация. Като просто задава въпроси и поставя под въпрос. Важно е все пак да го кажем. Не беше въпрос към директора. Хубаво е да си го зададем всички този въпрос. Благодаря, госпожо Ривази. Госпожа Донано, заповядайте от СПД. Благодаря. Господа експерти, искам да се върна на това, че госпожа Маринова Гакалос не е тук. Тя решила да не дойде днес тук. особено след делото с Монсанто. Интересен случай и съвпадение. Това решение е историческо. Има 4000 такива дела, които се водят в федерални съдилища или щатски съдилища. В това съдебно решение се казва, че е, няма опазване на околната среда и е нужно да има етикетиране на продуктите, които да и се писват нещата. Също се казва, че Монсанто е знаел, има документи, които излязоха за това, че продуктът е канцерогенен. Въпросът ми е насочен към тримата експерти органите на оценка. Какво трябва да направят, за да се предотвратят такива скандали? Мисля Паха. Заповядайте. Um, Искам да помисля за отговора си, преди да го дам. a strong regulatory system in place. Имаме силна регулаторна система в Австралия. Както казах в първото си изказване, постоянно искаме да усъвършенстваме начина по който регулираме, извършваме работата си и това е много важна част от един развиващ се регулатор през 21 век. Искаме постоянно да усъвършенстваме работата си. Що се отнася на това да дам конкретни въпроси на отговори, що се отнася до клифосата, мога само да повторя, че австрийският регулатор е разгледал глифозата, разгледал е докладите, имаме национални доказателства научни. Ако се използва глифозата по етикета, както това е написано в Австралия, то това е безопасно. Благодаря. Мисля, благодаря, председателю. Както казах по-рано, в контекста на повторната оценка на глифозата, който направихме, отново имаме процес, който почива върху риска. Направихме огромен преглед на всички данни. Данни и частни, и публични. Работихме с много колеги в международен план, за да разберем добре данните и да разполагаме всъщност с всички данни, Оценката на риска почева върху международни протоколи за това как се прави оценка на риска и съответно доказателствата ни доведоха до заключение, че глифозата е, трябва да продължи да има разрешение да се ползва и нямаме а, безпокойство, стига той да се използва така, както е записано на етикета как да се предотвратят част от проблемите. Да, искаме регулаторно сътрудничество в международен план на всички регулатори. Обществеността също смята, че уведомленията, които изпращаме за оценка на риска, са полезни. Председателю в САЩ Законодателна система почива на един подход за оценка на риска, който почива на солидни научни изследвания. Поели сме ангажимент като програма, както е записано в учредителния ни акт, да се съсредоточим върху съвършенстване на процесите. Работим постоянно с външни органи за оценка, партньорска оценка и проверка. Имаме и съответна група с учени, което постоянно ни съветва как да подобрим методологичния научен процес. Също се отнася и за процедурите, за политиките. Винаги търсим възможност за подобряване на процесите, за да може програмата да почива на а, силните принципи на научните доказателства. Що се отнася до глифозата, казах къде се намираме в процеса, ще продължим да следим процеса и той ще върви напред и ще приключи на федерално ниво а, повторната оценка на глифозата. Благодаря. Госпожо Донано, отново имате думата. Искам да задам въпрос на тримата експерти колко смъртни случаи са нужни, за да се каже, че глифозата е канцерогенен, а не евентуално или вероятно канцерогенен. pas compris. Monsieur Kewing, on, on, on inverse la hiérarchie des normes pour laisser un peu plus de temps de réflexion à, euh, à M. Barker. Дам думата на другия колега, за да помислите may borrow from my colleague's previous response and ask that I be given. Ами аз, подобно на колегата, трябва да помисля малко, а, преди да ви дам отговор. Maybe I'll start in order to give my colleagues a few extra moments. Ще започна, ще дам на колегата време да помисли. Нека се върна на принципите на оценка на риска и най-добрите научни достижения. Те гарантират да няма неприемливи рискове. Предпазливо винаги подхождаме към оценката, консервативен е нашият подход правим така, че всички оценки, които разглеждаме, всичките наши процеси за оценка, да дадат голяма възможност за безопасно използване, много малък процент е пестициди, на който се излагат хората. Има голяма вероятност или невъзможност да има увреждане на хора. Това почива на най-добрите достижения, които имаме на разположение. Има международни начини да се прави оценка на риска. Искаме да направим всичко възможно, така, щото тези продукти да се използват безопасно. Не става дума за брой смъртни случаи. Най-общо искаме да кажем, че не искаме да нанесем вреда на човешкото здраве или околната среда. Разбира се, че няма абсолютни отговори в такъв в такава сфера, но използваме, пак казвам, най-високите достижения на науката и най-добрите процеси, с които разполагаме, за да предотвратим възникването на такива случаи. Thank you for the additional time. Благодаря, че ми дадахте допълнително време. Както каза колегата от Канада, ние също разчитаме на един научен подход, който почива върху това, да се избегнат нежелани вредни въздействия, особено когато говорим за оценката на остатъчни количества пестициди в храните. Това, което правим е дали, да разглеждаме дали се използва както описано в етикета, което пък, ако се направи така, ще доведе до липса на увреждания. Тоест, съсредоточаваме се върху това да имаме такава силна вероятност а, за сигурност. Нямам какво да добавя. Ние използваме сходен подход. Нямам какво да добавя, председател. Мерси. Благодаря. Давам думата на господин Вайт. Благодаря ви, господин председател. Моят въпрос е и към тримата представители а именно има ли продукти, които съдържат глифозат, но вие не сте допуснали до пазара? И на второ място проучванията на индустрията. Тук в Европейския съюз се уверихме, че някой, разбира се, трябва да плати цената на научните разработки, но аз искам да попитам при вас индустрията ли, или решава кои научни изследвания да се включат в процедурата или има някаква система за регистриране на тези научни изследвания, а именно за да започнат те трябва да се подаде заявка или се правят много научни изследвания, но се подбират разработките, например 20-21 на брой, които отговарят на желания резултат. Паркър. Господин Паркър. Вие сте прав. Индустрията предоставя информация като обосновка на регистрирането на продукта. В Австралия оценката на тези продукти не разчита единствено във всички случаи на информацията, която се предоставя. Ние правим сравнение и с други научни разработки. Следователно, се водим от процедурите е, за научна критичност на нашия орган. Особено когато има някаква токсичност, е, може да се поиска допълнителна информация от заявителя или е, да се допитаме до по-широката научна общност. Господин председател, ако става дума за молба за регистрация на ново активно вещество, то в Канада се изисква списък от научни изследвания, които трябва да бъдат направени и резултатите да бъдат предоставени. Като тук става дума и за това, че ние междувременно проучваме дали има някакви нови развития в науката, дали трябва да се предоставят допълнителни данни. Като от регистриралите се също се изисква да докладват пред нас, ако има някакъв вреден ефект или ако техните изследвания са показали увеличен риск. Следователно, от тях се изисква както да предоставят тези изследвания, така и да имат предвид, че и отрицателните резултати също трябва да ни се предоставят. Господин председател, при нас системата е много сходна с тази в Канада, както беше обяснено току-що. Е, ние също непрекъснато правим сравнение с научната литература, за да видим има ли някакви нови данни. Освен това сме разработили и своите стандарти за включване на новите данни от литературата. Пак ще кажа, редовно преглеждаме литературата по въпроса и правим сравнение с предоставените данни – Получихте ли отговор на първия въпрос? Аз не ви критикувам, но вие не казахте дали се прави регистрация на научните изследвания, провеждани по искане на индустрията. Аз съм сигурен обаче, че иначе разбира се има сравнение на експертите. Имах и въпрос за това дали апталомините са забранени при вас, тъй като те са забранени в Европейския съюз. В момента не разполагам с информация, не мога да ви кажа за някакви формулации на глифозата, които не сме одобрили, но разбира се, ако това ви интересува, аз ще ви предоставя цялата необходима информация. В момента просто няма как да ви кажа, тъй като не знам. По въпроса за продукти с глифозат, които не са одобрени при нас. Аз вече обясних, че при повторната оценка на всяко активно вещество при продуктите могат да се наложат и повече ограничения, а именно да се използват по определен начин или да не се използват за определен вид култури. По конкретния въпрос не мога да кажа дали това вещество се третира като глифозатен продукт. Ние също не разполагаме с такава информация. Веднага ще трябва по-късно да ви я предоставим. Благодаря, госпожо Оша. Известна съм вече с това, че много директно говоря. Е, не съм малко изненадана от враждебната обстановка, в която ви е, посрещаме. Вие сте дошли тук, за да посетите и да, нашия парламент и да разговаряте с нас, за да обсъдим някои общи въпроси. не мога да разбера защо нещата се развиват така, сякаш сте на, пред и трябва да отговаряте за случая Монсанто и грифосата. Да, пестицидите, които са разрешени в Австралия се подлагат на оценка и така нататък. В някои случаи има и отказ за разрешаване. Кога точно в случаите, в които, да кажем, се появяват някакви нови научни изследвания, се предприемат повторни оценки и проверки? Е, дали ни и същи хора извършват проверката е, и първата и втората? При нас е, много често се говори за това, че все едни и същи хора извършват проверките и никога не забраняват, така да се каже, независимо от това какви са новите данни за продукта или за веществото, защото не бих желали да отричат собственото си решение. При нас в Европа се проучват е, също и почвените организми и съдържанието на пестициди или на остатъчни вещества в тях, които са вредни. Ние е, е, не го правим навсякъде, във всички държави, но при всички положения сме чували, че това се прави е, на някои места и бихме искали да е, подобрим нашата система. Каква е, какъв е вашия опит? И същото се отнася и за е, водноповърхностните организми и веществата в повърхността на водата, е, във водните басейни. Какво предприемате в това отношение? Ако можете да ни е, помогнете с един по-добър пример, ще бъде чудесно. Um, По отношение на глифозата, пак ще ви кажа, не разполагам с тази информация в момента и не знаех, че тази тема ще бъде отново на дневен ред. Но съм готов, разбира се, да потърся допълнителна информация, ако това интересува депутатите, стига тя да е обществено достъпна и ще ви я препратя. Както казах и при предишните си отговори, ние одобряваме активните съставки и формулациите. И когато се натъкнем на нови научни данни, искаме да направим повторна оценка на химикал, който вече е пуснат на пазара. Но процедурата е точно същата, както при първоначалното одобрение. А именно спазват се всички критерии по безопасността, опазването на околната среда и така нататък. Надявам се да съм ви отговорил. Um, um, Господин председател, доколкото разбрах, въпросът е за това какво се случва след като едно вещество вече е пуснато на пазара, какви са нашите програми за проследяване на средносрочното и дългосрочно отражение. Със сигурност ние Искаме да сме сигурни, че продуктът ще може да бъде използван, че няма нежелани последици за човешкото здраве или околната среда. При своята оценка ние се опитваме да направим, да вземем и своето решение доколко продуктът ще се разпадне в природата и кога имаме своите прагове тъй като разполагаме с модели за екологично наблюдение след регистрацията на продукта. Знаем, че когато се надхвърли определен прак, може да има опасност за земните или водни животни. Същото се отнася и до организмите в подпочвените води или повърхностните води. За нас е много важно да знаем дали след пускането на пазара се натрупват вредни последици, които стигат до определения прак. Ние в САЩ също винаги си задаваме въпроса какви ще са последиците за околната среда след одобряване на даден продукт, как той ще се отрази на качеството на подпочвените води и повърхностните води. Ние извършваме своя процес на оценка и регистрация, но за нас е много важно неприемливия екологичен риск да бъде сведен до приемлив. Същевременно Американската агенция за защита на околната среда е, е зад закона за качеството на водите. Ние имаме стандарти, които разбира се можем да ви предоставим с удоволствие и ще видите и какви са научните основания за определените нива. Мисля, че ставаше дума за максимални нива на замърсяване, доколкото разбрах въпроса. Благодаря, госпожа Ебук. Dank. Много благодаря за това, че сте е, тук, е, за да ни информирате за начина по който работите в е, вашите страни и за подхода по отношение на пестицидите. Това е всъщност основната задача. на нашата комисия. Аз съм е, също така е леко смутена от настроението тук, но и от начина по който отговаряте понякога. Вие се опитвате да оценявате риска и да намалявате риска. И след два часа е, дискусия все още не е ясно. Какво за вас е приемлив риск? Как бихте могли да оцените в крайна сметка включително и съдебните решения във връзка с конкретния случай глифозата и Калифорнийския съд. Междувременно изминаха вече два месеца. Все още няма, така да се каже, ясно становище. Добре, проследяват се научните изследвания, проследява се и практиката в другите държави. Има научни изследвания от Международният институт за анализ и проучване на рака също излиза с едно становище и естествено е, е да се преценят е, всички е, съществуващи данни и научни изследвания, да се каже какво е релевантно, какво не е релевантно, за да е, се направи характеристиката канцерогенен или не. Така че ние Разбираме много добре, че може би имате ограничени персонал, ресурси по отношение на специалистите. Най-вече това е проблем не само при вас, а и при всички нас. Международен проблем. И все пак още ми липсват по-конкретни данни за това каква е, какъв е приоритета при вас Как е, преценявате, така да се каже, научните изследвания в зависимост от институцията която, или института, който е направил научното изследване или по някакъв друг начин е, процедирате, какви са критериите в крайна сметка, когато решавате да направите втора оценка или не? Или да направите е, съответната оценка и да започнете процедура? във връзка с продукти или вещества. Да, добре, вие казвате, ние се ръководим от хубави принципи, те са важни за нас, всичко е добре, е, всичко е нормално и така нататък. Но все пак има немалко и институти и научни изследвания, които показват, че резултата при глифосата е съвсем различен от този, който вие сте приели за така, валиден при вас. Липсва ми е, малко информация по този въпрос. Благодаря. Много дълъг въпрос. Е, за колкото е възможно по-кратко време ще се опитам е, да отговаря. Да, не ресурсите са в крайна сметка решаващи, когато взимаме решение за втора оценка или не. Струва ми се, че е, е, така, се задават различни е, въпроси от страна на така, компетентния и ресорния комитет. Тези въпроси са много задълбочени, ние също много задълбочено отговаряме е, и е, по отношение на глифосата се ръководим най-вече от е, критериите за сигурност. Естествено, когато говорим критерии за сигурност, на първо място здравето, но също и околната среда. И това стои в центъра на нашите оценки и проверки критериите в крайна сметка са свързани с риска. Това са научни данни, мнения. които са ръководещи за нас от институти, които ние уважаваме и същото време има и критерии за етикетирането, които също са, са много важни. За голяма част от веществата, които проучваме, мога да кажа, че това са активни вещества, които време вече са преминали през много щателна проверка, но много често се налага една допълнителна проверка във връзка с експозицията на хората или животните. Така че една голяма част от и риска, включително и от рак, канцерогенността на дадено вещество или продукт, зависи от продължителността на експозиция и други особености, свързани свързани с експозицията. Съответните изисквания по отношение на, така да се каже, безопасното ползване предполагат и точни указания за това каква експозиция е допустима за да бъде безопасен продукта или в какви случаи продукта може да има неблагоприятно въздействие. Ние имахме е, оценка на риска при е, глифозата, е, направихме щателна проверка и на експозицията е, на хората, които работят с глифосат и е, стигнахме до съответния резултат, който ви е известен. В САЩ, господин председател, вече, както казахме, е, сме в процес на повторна оценка на глифосата, е, която ще приключи до края на годината. И е, имаше много въпроси във връзка с критериите за оценка. За всеки стадий на оценката ние имаме една е, постоянна процедура, която е, може да се е, проследи в отделните стадии с критериите на сайта на агенцията ни ЕПА. Имаме процедура за оценка на риска за пестицидите, ако предпочитате, естествено, аз ще ви предоставя съответния линк. Предишният член на нашата комисия, който взе думата, говори много дълго, а ние имаме регламент за от една минута. Така че много ви моля да спазваме регламента, господин председател. Да, добре, госпожо Макинтайр. Господин Герике има думата. It's all right. You... Thank you. Um, I also would like to say thank you for coming here, and I think. Um... Искам да кажа благодаря за това, че сте тук. Добре дошли Америка, Канада, Австралия са е, много важни партньори за Европа. Е, хубаво е, е да установим тесни контакти между компетентните органи. Сега преминавам на немски. Щеше да бъде хубаво, ако бяхме поканили ЕФСА да участва в този разговор. ЕФСА работи с 40 служители, докато в Америка работят 4000 в тази сфера. И когато говорим за информация и за научни изследвания, трябва да кажа, че в ЕФС бяха подложени на проверка 170 000 документа във връзка единствено с случая глифосат. Това просто за сравнение. Е, хубаво би било в е, компетентните агенции да е, се изясни, че става дума за глифозата като е едно от многото вещества. И, съставките на глифозат всъщност не са канцерогенни но в целия пестицид е, като готов продукт има съставки, които са канцерогенни. И в този смисъл е, е много важно да дефинираме съвсем точно е, понятията и начина по който се извършва оценката в съответните агенции. Така че да не бъркаме отделните съставки и активното вещество с целия продукт, Благодаря. Благодаря ви за това изказване и за въпроса. Една част от така, моята същност е свързана тясно с Европа и корените ми с, от Европа, така че е, действително е, се гордея с европейски си происход. Е, при всички положения а, ние а, проверяваме естествено и готовите продукти, формулациите в Австралия, не само активните вещества. А, а, оценката обхваща целият продукт във всичките му аспекти. Е, уверявам ви, че много сериозно е, изпълняваме задълженията си за безопасност и гарантиране на здравето и околната среда, което е, е задължение записано и в закона. В Канада оценката на риска включва не само активното вещество, но и всички съставки на продукта. Активното вещество – е само една част от характеристиката на целия продукт. Естествено всички компоненти, всички съставки трябва да бъдат оценени и да се види и начинът на по който се използва, както говорихме и експозицията. И така, аз отново съм в по-изгодна позиция, защото нямам какво да добавя. По същия начин се действа и при нас. Благодаря. Госпожа Ривази. Искам да се върна на прозрачността на информацията. Говорихте за прозрачност. Когато правите оценка на активното вещество, имат ли независимите експерти достъп до изследванията на фирмите? Как е организиран достъпът до тези изисквания? Публични ли са? или има търговска тайна, както правят някои фирми със своите изследвания. Говорихте за а, метод за смекчаване. Оценката на риска при вас, а, според нас в Европа, не защитава достатъчно добре. Защото когато вземете такива мерки при земеделците, и до земеделеца има училище. Ето ви излагане на ученици. Когато се прави оценка на риска, ще има по-голямо излагане на хора, които не работят на полето. Вземате ли специални мерки в този смисъл? Последно, на ниво максимални допустими остатъчни количества. Те едни и същи ли са за всички пестициди? Или пък имате такива количества, които са по-низки или по-високи по определените пестициди. Благодаря. Е Моята организация независимо оценява научната информация, която се предоставя заедно с заявката. Това ни е работата. австралийския парламент, австрийския народ са ни дали тази задача и това правим. Що се отнася до прозрачността? ние публикуваме резюмета на заявките, когато те се подадат. Включваме подробности за изследванията, които са подадени и подкрепят заявката или заявлението. Публикуваме също така резюмета на решенията, които взимаме. Смятаме, че прозрачността, която е заложена в законодателството, се спазва от нас. Имаме и публични консултации, които се разглеждат при разглеждане на заявката. Що се отнася до максимално допустимите количества? Те зависят от продукта и те са различни в зависимост от това кой е продукта. И прилагаме съответното максимално допустимо количество, за да защитим човешкото здраве най-вече. Um, Благодаря за въпросите. Има три въпроса, които забелязвам тук. Що се отнася до прозрачността, както казах в встъпителните си думи, в Канада имаме публична консултация около оценката на риска, резултатите от предложението за управление на риска, публикуваме също така и крайното решение – крайното законодателно решение. И там в този документ сме записали как сме включили всички видове информация, която сме получили и как това е довело до крайното решение. Обществеността в Канада по закон има достъп до всички тестови данни, които са използвани за да стигнат до това решение. Т.е. могат да дойдат при нас в Отава и подписват определени документи, т.е. че няма да използват тази информация за търговски цели така нататък, могат да седнат и да погледнат всички данни, които сме използвали, за да вземем съответното решение. Що се отнася до максимално допустимите остатъчни количества и смекчаването. В процеса на оценка на риска включваме всички видове излагане за работници, за тези, които поставят съответния пестицид, хора, които случайно работят, да речем, в района. Включваме за определени вещества, които се използват в градска среда. Искаме да видим дали в градския прах не е останал или не може да остане такова количество. Това всичко е включено в оценката на риска. Така че наистина разглеждаме излагането на всички. Що се отнася до максимално допустимите остатъчни количества, както каза колегата от Австралия, те са различни за всеки отделен пестицид и т.е. за всяко отделно активно вещество и за всяка реколта или всяка култура, извинете, за която се ползва. В Канада, например, имаме около 15 000 такива количества. От гледна точка на САЩ, председателю. Както казах в стъпителните си думи, процеса за регистрация и оценка също са прозрачни. Публикуваме оценката на риска при повторното разглеждане. Може да бъдат публикувани, извинете, коментирани. Призовяваме, публикуваме също така резюмета. Всички данни, които са оценени и са част от оценката на риска, също се публикуват. Има съответни процедури обществеността да получи достъп до отделните проучвания при определени обстоятелства, които са записани в а, а, закона, който ни урежда, а, изготвен от Конгреса. И ако отговаряте на тези изисквания, можете да имате достъп. Що се отнася до смягчаването разглеждаме различни потенциални възможности за това кой може да бъде изложен на пестицида. Първо хората, които а, боравят с продукта, след това потенциално излагане от хора, които могат да влязат в контакт с тези продукти в а, последствие Тоест, дали в някакъв момент не може да има някакъв вид отклоняване или оттичане или изтичане. А, и това също се взема предвид. След това дали може да има излагане посредством води, подземни или повърхностни. Оценката на максимално допустимите достатъчни количества. Ние сме задължени по закон не само да разглеждаме как какво може да остане в храната, но разглеждаме също така и агрегираните количества, като вземаме предвид и тези, които идват от храната и от остатъци, които може да са останали във вода, както и, например, посредством ако става дума за определена ливада, достъпа до нея, т.е. разглеждаме всички видове риск. Какво мога да добавя към това, което каза колегата по отношение на остатъчните количества? Те не са си еднакви за всички продукти и вещества. Те проистичат от съответни проучвания, зависимост от културата, за да се види какъв може да е, какво може да е остатъчното количество в съответната култура, ако пестицида се използва така, както е описано по закон. Не всички количества са еднакви. Една и в зависимост от данните имаме различни количества. Мерси. Благодаря. Госпожа Юзо. Благодаря, господин председател. Аз не смятах да взема думата, но наистина искам да благодаря на нашите гости, които дойдоха тук, за да ни обяснят какви са процедурите за авторизиране на пестициди в техните страни. Искам а, да им се извиня също така, защото ние натрапихме а, в дискусията проблема с глифозата, но а, Проблемът не е в глифозата, а в Монсанто, който пусна този продукт. И също така Монсанто е източник на тези ГМО. Да не говорим за раундъп, че той беше пръскан от въздуха от американските воени и това стигна до горите, до селвата. Тези територии бяха пръскани по същия начин, по който на времето а, действаха военните над Виетнам. Така че е много важно какви ще са научните процедури, разбира се, но има и много научни доклади, които казват, че глифозата с начина на употреба и методите на употреба би могъл да бъде използван. И за мен това е много по-важно, отколкото това, което в момента се разглежда от Калифорнийския съд, тъй като Калифорнийския съд не е научен орган. При глифозата е важно да се знае каква е употребата, какъв е метода на употреба. И разбира се, трябва да си дадем сметка, че нулевия риск не съществува. Каквито и лекарства да вземем, знаем, че те не са 100% безопасни и винаги могат да се случат какви ли не неща. Разбира се, че глифозата не е нещо невинно, не е дистилирана вода, но така или иначе има много разработки по пестицидите и най-вече по глифозата. Въпрос е, е за това какви решения се вземат и дали трябва да се е, забрани. Вие имахте ли въпрос? Да. Въпросът е възоснова на научните разработки, които вече са получени и начините на употреба на глифозата и продуктите с глифозат, ще бъде ли той забранен или не от вас? защото Франция може да си позволи лукса да го забрани, но Индия или Африка не могат да си позволят този лукс със сигурност. Um, chair, Господин Паркър, мисля, че неведнъж вече казах, Възоснова на научните данни, с които разполагаме, не смятаме, че глифозата трябва да се подложи на повторна проверка в Австралия. И аз ще кажа същото. Възоснова на наличните данни взехме решението, че глифозата е използван при ограничени условия, не представлява риск за човешкото здраве или околната среда. Нашата процедура изисква да направим повторна оценка на всички активни вещества, така или иначе, и да направим специална оценка, ако постъпи нова информация, която показва, че има опасности, които за човешкото здраве и животинското здраве. Ако при глифозата постъпят такива данни, ние ще направим необходимото. Благодаря. В САЩ, както вече ви казах неведнъж, в момента приключваме работата по направената оценка на риска за човешкото здраве. Ние стигнахме до извода, че няма съществен риск. Освен това, получихме и обратна информация от обществеността. Сега обработваме резултатите и ще пристъпим към смягчаване на риска. Мерси. Juste, Madame Юзо, un petit commentaire. Госпожо Юзо, някакъв кратък коментар ли имате? Разбира се, имайте предвид, че това е демокрация, между нас има разногласия, всички те трябва да бъдат зачитани. Само така може да работи и демокрацията. Но аз мога да ви поканя да дойдете с нас в Лион 17 до 19 септември да посетим Центъра за изследване на рака там, който се занимава и с глифозата, който е в центъра на спора защото потенциално е канцерогенен. Разбира се, аз разбирам и господин Паркър, важно е да има критерии, не само общо да се говори за здравето или ефикасността, както говорихме и при предишното посещение. Ефикасността означава, например, да се отстрани някакъв вредител – но това е друг въпрос и на нас ни трябва системен подход. Имаме и чисто стопанската страна, разбира се. Госпожо Аюзо, вие сте права. В крайна сметка обаче е много важно да се прилага и принципа за предпазливост. При определени молекули обаче все още има известна несигурност, включително и на европейско ниво и опираме и до юридическата страна на проблема. Какво се прави във вашата страна? Да, аз много добре разбирам, че има различни становища, но при глифозата има и много големи предразсъдъци от идеологичен характер. Затова исках да обясня, че има множество изследвания по глифозата. Само едно от тях на е, Института по рака е против него, но има и други институти, които могат да позова и които казват, че не е опасен. Така че тук има наистина противоречие и пак ще ви напомня, няма нулев риск. Не бива да се водим от критерии, които не са научни. Не може земеделието да бъде подложено на този вид идеологическа диктатура. Това е всичко, което искам да кажа. Аз от 20 години работя с селско-стопански изследвания. Работила съм в земеделието, използвала съм всякакви пестициди и нищо не ми е станало. Благодаря. Искате да отговорите набързо, може би? господин Ока. Господин Паркър, ние не прилагаме принципа на предпазливост. Ние всъщност се придържаме към една система, основана на риска, което значи да се види каква е опасността, какви са мерките за смягчаване, на риска, така че всеки продукт да бъде безопасен. Това е всичко, което правим. По отношение на принципа за предпазливост. Той е залегнал в нашето законодателство. Това е нашия подход. Цялата процедура на оценка на риска се основава на големия марш за безопасност. Когато се натъкнем на каквато и да е била вероятност за вреда върху околната среда или човешкото или животинското здраве, ние искаме да сме сигурни, че ще има много голям марш. Освен това, изискването от наша страна е да се обърне специално внимание на уязвими групи, като бремени жени и деца. Това също се определя от нашето законодателство. Разбира се, ние непрекъснато въвеждаме и фактори за безопасност. Благодаря. Оценката на риска в САЩ е, се прави много консервативно при прогнозните нива на експозиция също подхождаме консервативно. Както каза и колегата от Канада, ние се водим и от допълнителни фактори за безопасност, когато правим екстраполация – от проучванията с животни, за да оценим какъв е потенциалният риск при хората. Освен това, включваме и допълнителни фактори за безопасност, плюс традиционните, например експозиция на деца, кърмачета и така нататък. Следователно и при нас – маржа за безопасност е много голям. Благодаря ви. Да, благодаря. Um, sorry, Chair, my, uh, just to clarify um, my answer. My answer to you was... Исках само да поясня отговора си. Аз отговорих на въпроса за принципа за предпазливостта, иначе подобно на колегите от САЩ и Канада, се отнасяме, разбира се, предпазливо към съществуващите опасности, но се водим от нашата оценка на риска. Исках това да се разбере правилно, а не да се смята, че ние не отчитаме опасности за отделните групи, както това се прави в САЩ. Аз се опитвах да отговоря на въпроса, свързан с формулировката принцип за предпазливост. Госпожо Хазекамп. Е, да, благодаря. Още един въпрос в тази връзка. В книгата на Кери Килър четем, че не е нужно се е разграничила от е, изказвани мнения е, по време на панела, организирана от ЕПА. Е, стана дума за този панел и за различните становища е, още на първото изслушване, което проведохме. Затова ще попитам – Съществува ли такава практика при вас? Компетентни органи да се появяват на конференции, организирани от други агенции, в чужбина включително, за да правят реклама за определени продукти? не разбирам много добре е, под текста на този е, е, въпрос, но мога да кажа, че като представител на Австралийската компетентна агенция е, бих поздравил е, изказването на различни научни становища. Независимо от е, това, е, къде те са изказани. Мога да насърча всички за а, едно полезно и ценно за всички нас сътрудничество между научните среди в а, всички страни. Е, същото се отнася естествено и за регулаторните органи е, в е, страните в целия свят. Само по този начин бихме могли да постигнем едно по-добро устройство на пазара. Ние знаем, че има понякога нюанси и различия в научните становища на специалистите не е, е, съм бил е, така да се каже, свидетел на директни изказвания в полза или в е, е така, на определен продукт и издаване на определено разрешение от страна на научни е, работници и на учени. Но независимо от това, че има различия в мнението, включително и сред специалистите и нашите колеги, ние смятаме, че трябва да се поощряват научните изследвания, трябва да се поощрява сътрудничеството и обмена на мнения между научните среди във всички страни. Трябва да кажа, че е, е, се разполага с е, високо качество на експертиза и естествено това е ръководният момент за нас в нашето сътрудничество. Регулаторните органи е, разглеждат много критично всички научни становища и научни изследвания, именно за да се постигне възможно най-добрия резултат. Е, е, съвместно бяха оценени на международно равнище преди 25 години много химикали, много продукти. И този процес би трябвало да бъде насърчаван. ще видим, е, че естествено е, и научните изследвания, и чистата наука не може да се разглежда в чист вид, защото е, трябва да се съобразява с някои национални особености. Благодаря за отговора. А можете да отговорите просто с да или не. Е, но е, бихте ли поканили е, Франклин на едно такова събиране след заключенията, които бяха направени? Нашите срещи с външни участници предполагат индивидуални покани за определени хора, които са активни участници в панела, но инак става дума за а, така, публични заседания на а, научния консултативен орган. А, госпожа Алхан, бих казала следното. Не е вярно, когато се говори е, само за едно единствено изследване, което е критично е, по отношение на глифозата, тук в Европейския парламент би трябвало да не си позволяваме лъжи. Госпожа Юсо има думата. A propósito de esto, el, el estudio que se ha exhibido de... Благодаря ви. Мисля, че Виждаме какви са възгледите на екаре, но аз а, трябва да кажа, че съм била 7 години в парламента, кон, точка за контакт с ЕФСА и всъщност единственото, по което има единодушие между всички страни и специалисти, е нещо, което е химерно. Не може да има пълно единодушие. Иначе самата аз съм участвала в много научни формати и ЕФСА работи по различен начин от тема и ЕКА. Ние трябва да го имаме предвид. Ако има петиции, то е нещо отделно, но ЕФСА няма контакт с вносителите на петиции. Госпожа Макентер, много е освежаващо, действително, и приятно да се чуят три мнения, изразени от три важни страни по отношение на оценката на риска и базирания на научни изследвания подход – а ние като че ли изцяло се ръководим само от принципа за предпазливост, а, а трябва да се ръководим всъщност и от това, което подсказва здравия разум. А, има и други неща, а, освен принципа за предпазливост в някои случаи дори и е, така, съвсем е, невинни количества, да кажем, биха могли да се окажат е, опасни в зависимост от експозицията. В Европейския съюз ние настояваме за това всичко да бъде регламентирано на принципа на, на основата на принципа за предпазливост. И тук има немалко колеги, които настояват за забрана на глифосада, за забрана на, кажи ли, че е, повечето химикали. Е, но а, има много сфери на приложение на химикалите и начини, по които те да бъдат а, е, безопасни. И така, бих искала да задам следния въпрос. Има ли нещо, което бихте желали да промените в е, процедурите и в е, режима по отношение на разрешителните за химикали във вашите страни? Um, it's a, it's a challenging question for me. Да, е, доста труден въпрос за мен. Аз е, работя в крайна сметка е, на основата на приетото от парламента законодателство. Е, спазвам това законодателство. Това въжи и за моите колеги. В момента в парламента се работи по някои промени в действащото законодателство. Някои от тях най-вероятно ще бъдат прияти. Ръководим се от новите технологии, от е, новите научни изследвания, от е, е, променящата се среда, в която работим. И се опитваме по тази причина да подобряваме непрекъснато и нашето законодателство и съответно прилагането на това законодателство. Но винаги се ръководим от оценката на риска. Ние винаги сме били отворени за промени във връзка с обмена на най-добри практики. Стараем се да постигнем повече прозрачност. Основните промени са именно в тази посока. Казах, че се стремим да набавим най-надежните научни изследвания във връзка с оценката на риска и оценката на или принципа на предпазливост. Естествено, ръководим си и от двете, но като че ли акцента пада върху риска и по този начин се опитваме да предпазим и обществеността. Съгласен съм с казаното от колегите. Какво мога да добавя? Постоянно се опитваме да усъвършенстваме процесите. Задължени сме по закон да го правим, а и ние насърчаваме служителите да участват в един такъв процес. И за това всъщност използваме решенията или имаме такива решения. Други не искат думата. Първо, искам да кажа на госпожа Макинтайр, че е интересно нейното предложение. Да, но не знам защо не сте сред социалистите и демократите. Сте в ЕКР, направо се чудя. Ето ги и дебатите, които са интересни за нас. Подхода за оценка на риска е важен, но остава въпрос, свързан с сравнителността и Въпросът е за неприемливия риск. Какво е нивото, на, в което вече рискът е неприемлив и не, не може да бъде допуснат? Е, изисква задълбочено разискване. Ние като законодатели трябва да можем ясно да покажем, че има научна, техническа част, но има и политическа част, за да се постигне този баланс. Е, господин Паркър го каза, става дума за сигурност, за ефикасност и за економически предизвикателства, в крайна сметка. Затова имаме и политическа сила, за да определим на къде ще тръгнем. Ако имаме предизвикателства от економически характер, всичко зависи от модела. Това са въпросите. Т.е. има роля, която може да играят експертите, учените и роля на политиците. Едните трябва да подхранват другите, т.е. да споделят информация с тях, да има обща визия за всички. И още нещо, по което искам да обърна внимание на останалите тук, що се отнася до общата ни работа. Много агенции слушахме, европейски основно, преди срещата с вас – и е ясно, че има различен подход. Когато имаме общо желание, обща воля, искаме да се успяваме също да се справяме с големите многонационални фирми, които са огромни и връзката с съответно света на научните изследвания. Има публични изследвания, които като че ли са много раздробени, поне на европейско ниво. Четири е, общи агенции европейски, след това всяка държава има свои агенции, всяка има различни процедури, методи на работа и всички са много различни. Ако погледнем ЕФСА, госпожа Юза спомена ЕФСА и СИРК, е, е, там вече са общи методите, но пък в държавите на агенциите подходите са различни. Така че подходите, както казахте, са такива, но трябва да се работи в синергия, всички общо, за да можем на политиците, каквито ние сме, отговорните политици, съответната информация което да покаже кое е приемливия риск, защото няма в крайна сметка от друга страна и абсолютна истина. Принципът за предпосливост затова е важен. Да може да гарантираме на милионите европейци, че и храната, която ядат, водата, която пият, въздуха, който дишат, са примери за това, което ще подкрепи тяхното здраве. Защото всички общо трябва да се грижим за това и всеки от своята роля трябва да се опитва да подобри а, този процес. И общите ни действия трябва да върват в тази посока. Искам да ви благодаря. Има малки различия в подхода. Видяхме го в началото, но подходът е изходен. Много е хубаво. Обогатихте дебата. Бяхте тук, да видим как работите и какво се случва в агенциите. Благодаря ви за присъствието, благодаря за отговорите, благодаря ви, че участвахте в нашата работа, благодаря също така, че всички отговорихте на въпросите и на критиките, които бяха отправени. Всичко това ще бъде разпространено на нашия сайт. След срещата. Благодаря. Няма други въпроси. Благодаря за отличния, богат, обогатяващ дебат водата тече. Барт е, Стас и Линц са нашите докладчици, които работят по темата. Благодаря ви и благодаря, че останахте до края на нашето заседание. Ah oui, merci. Oui, c'est